възможности за съчетаването на професионалния и личния, семейния живот. Отпуските по майчинство и родителските отпуски, защитата на бременни служители, както и свързаните с това въпроси, са изключително важни въпроси в социалната политика на Европейския съюз и са от, от жизненно важно значение за съчетаването на професионалния и семейния живот а също така и за доброто функциониране на трудовия пазар и по-доброто използване на европейския трудов потенциал. Както знаете, крайната цел на нашето председателство е да успеем да осигурим един трудов пазар, който е по-отворен и включва повече играчи. От наша гледна точка, възможностите да се съчетае семейния и професионалния живот е един особено важен компонент в това отношение. Ние трябва да направим така, че и майките, и бащите да могат да съчетават родителството и отговорностите за техните деца с силни позиции на трудовия пазар. Аз съм твърдо убедена, че положителното въздействие на по-голямото участие на, трудовите, на трудовата сила върху растежа и благосъстоянието е много, много важно. Това особено въжи в случаите на жени, на жените, при които заетостта в момента е с 14% процентни пункта по-ниска от тази на мъжете в Европейския съюз по-широкия достъп до системи, които могат да допринесат за по-доброто съчетаване на професионалния и семейния живот като грижа за децата, която хората могат да си позволят, както и добре функциониращи системи за отпуски, свързани с семейния живот, както и данъчни системи, които благоприятстват влизането на трудовия пазар, могат да допринесат за повишаване на заетостта сред жените. Тази цел може да се постигне. Също така, равенството между половете е приоритет на нашето председателство, а това е свързано с разширяването на трудовите пазари и включването на повече играчи. От тази гледна точка също така ние смятаме, че директивата за отпуска по майчинство може да играе важна роля при допринасянето за създаване на равни възможности за мъжете и жените на трудовия пазар. Предложението на комисията за изменения на директивата включва няколко предложения за подсилване на позициите на бременните служителки и а, на родилките. Според мен е важно да кажем, че сред, сред държавите членки има общо положително мнение за амбициите да се предостави една ефективна регулаторна рамка за тази категория служители – но е ясно от дискусиите и обсъжданията, че становищата се различават широко. Становищата върху начините, по които може да се постигне това. Някои държави членки казват, че настоящата директива е достатъчна. Други смятат, че има нужда от изменения – но не постигат съгласие върху начините, различните гли, различните аспекти и предложения, които са посочени от комисията. Също така е ясно, че различните традиции и системи в държавите членки, които касаят различните форми на отпуски, свързани с семейството и мерки за съчетаване на професионалния и личния живот, са дълбоко вкоренени както в обществото като цяло, така и на ниво отделни лица и индивиди. Наистина е важно да се приемат тези различия и да се обсъди как можем да комбинираме, да съчетаем една амбициозна, един амбициозен регулаторен европейски режим а, с възможност за маневри от страна на държавните членки да поддържат и развиват държавните системи за защита на работниците и служителите, различни форми а, на отпуски, свързани с семейството и равенство между половете. По време на чешкото председателство съветът успя да идентифицира някои въпроси, където все още не сме постигнали общи становища във връзка с преразглеждането на директивата за отпуска по майчинство. Въпреки това е ясно, че ние се нуждаем от съдействието на Европейския парламент, за да наберем инерция и а, да можем да пренесем своето обсъждане на друго ниво. И в заключение, председателството наистина се стреми и очаква с нетърпение приключването на първото четене на Европейския парламент на това досие и се надявам, че ще можем да научим повече за становището на Европейския парламент тук днес. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за информацията. Има няколко заявки за думата. Първо, госпожа Естрела, която е докладчик на нашата комисия по въпроса за директивата за отпуските по майчинство. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожама госпожо министър, благодаря ви. А, много се радвам, че имам възможност да чуя вашата информация. Ние сме съгласни с казаното от вас, тогава когато казвате, че е важно да се подобрят възможностите за жените да могат да съчетават личния и професионалния си живот. Един начин, по който можем да облегчим това съчетаване на личния и професионалния живот е да се намерят възможности родителите да споделят отговорностите за отглеждането на децата. Ясно е, че само жените не отговарят сами за семейните задължения. Мъжете също са отговорни. Що се отнася до директивата за отпуските по майчинство, за съжаление, беше постигнат много малко напредък по време на мандата на предишния парламент. Ние очакваме да се постигне истински напредък в партньорство с шведското председателство. Естествено, вие осъзнавате какви са трудностите в съвета във връзка с това предложение. Има трудности и в самия парламент. Неодавна бяха проведени заседания на докладчиците в Сянка. Успяхме да постигнем до голяма степен консенсус по основните положения, но ние бихме желали този консенсус да се разшири. Говорим за нещо много важно, изключително важно. Именно за това смятаме, че най-голямата група в Европейския парламент, ЕНП, би трябвало да подкрепи основните предложения в проекто директивата. До този момент не сме успели да постигнем консенсус. Мога обаче да ви уверя, че ще продължим да работим в това отношение. И бих искала да ви попитам, смятате ли, че е възможно съветът да приеме принципа за включването на разпоредби за а, отпуск по бащинство. Ние смятаме, че това е много важно. Защото наистина, а, ако забравим отпуската по бащинство, това означава, че ние изключваме и бихме изключили бащите, мъжете от тази отговорност. Това би било един много опасен сигнал, сигнал, който е в противовес с нашите досегашни решения. И като казвам ние, имам предвид комисията и съвета, имам предвид всички европейски институции. Благодаря. Tack fru Estrella och nästa talare är eh, Raul Romeva. Varsågod. Yes, thank you very much. Actually... Много ви благодаря. Много се радвам, че председателството в момента е в ръцете на Швеция, защото е много важно вие да поемете лидерството в тази тема. Аз напълно се съгласявам с това, което каза Естрела. Според мен трябва да се включи задължително отпускът по банщенство в тази директива. Знам, че имаме и директива по принцип за отпуските за родителство, но а, тези въпроси са изключително сложни. Въпросът е, че, доказано накратко, а, този въпрос трябва да се включи в директивата, която обсъждаме сега. Напълно ви подкрепям в това, което казвате и това, което казва председателството, да, разбирам, че това не просто трябва да се а, включи, но също така трябва категорично да бъде защитавано а, по финансов начин. Вторият въпрос, който бих искал да повдигна в тази връзка, е свързан с времевото разпределение, с времето а, на отпуска по бащинство. Знам, че има дебати в различните държави членки, някои държави искат повече, други по-малко. Но този въпрос е изключително важен, а именно въпросът за 24-те седмици, които се препоръчват от СЗО. Според мен, ето тук, тук въпросът е, че имаме 6 месеца за отпуск по майчинство. И каква е причината да не защитаваме тази позиция и какви аргументи имате вие, за да не защитавате тази позиция, да не защитавате директно а, това предложение, което е свързано с времевото разпределение, с периода на отпуска по майчинство. А когато говорим за самоосигуряващите се лица, смя... тук да, наистина има друга директива, която касае тези въпроси. Но моят въпрос е дали не можем да включим в тази директива този въпрос, да сме сигурни, че няма дискриминация между жените, които се самоосигуряват и онези, които са наети от други лица. Благодаря. Е, Благодаря ви. Госпожа Гарсия Перес, имате думата. Благодаря, госпожо председател бих желала да се присъединя към благодарностите към госпожа министъра и за това, че тя изложи становище, по което ще може да се постигне консенсус. Разбира се, основната цел е да се постигне напредък в възможността жените да съчетават личния си живот и служебния и Европейски парламент трябва да установи обща позиция по този въпрос. Това, което бих желала да направя обаче е да коментирам нещо във връзка с казаното от двамата изказали се преди мен във връзка с отпуск отпуските по бащинство. Ако искаме и мъжете, и жените да могат да съчетават личния си живот, и професионалния си живот, не, очаква, не може да очакваме цялото време да бъде на плещите на жените. Трябва да се осигури равенство на пазара на труда, като се елиминира дискриминацията, която а, пречи на жените да намерят работа по пазарите на труда. Трябва да разглеждаме много внимателно това предложение, идеята да се предложи отпуск по бащинство в допълнение към отпуските по майчинство е нещо много важно. В много държави членки има разпоредби, които позволяват на жените да вземат от, е, част от отпуск по майчинство, който се нарича все още отпуск по майчинство. Именно за това трябва да се създаде възможност за право на отпуск по майчинство и отпуск по бащинство. През последните, през първите няколко месеца и години в живота на е, детето е много важно както мъжете, така и жените да могат да прекарват време с малкото дете. Ако можем да направим това, ще изпратим един много ясен сигнал, който ще покаже, че ние не само гледаме сериозно на а, споделената отговорност. А, а, е, смятаме, че това е много важно. Благодаря за вашите становища. А, е, няма други желащи да вземат думата. Сега отново ще дам думата на нашата гостенка за да може да коментира благодаря, госпожо председател. И както казахме по-рано днес, съветът все още не е провел обсъждане на отпуск по бащинство. Това не беше включено в преразглеждането на първоначалната директива, макар че аз бих желала да ви дам становища по начина по който ние работим в Швеция. Аз тук а, като а, пред, а, представител на председателството трябва да а, съобщя а, общностното становище. А, а, сега госпожа Стрела, господин Рудер и госпожа Гарсия Перес. Господин Рудер, вие имахте допълнителни въпроси за хората на свободна заетост. Това премахва а, зависимостта на жените, но трябва да учетем а, основните трудности, които все още съществуват в редица държави членки. Усилията в следващите седмици ще покажат до каква степен ще може да се направи напредък, но целта е ясна. Вие питате защо не се защищава 24 седмици. Тук трябва да отчетем, че предложението на комисията беше да се предложи, да се продължи, извинете, отпуск от 14 на 24 седмици. А, аз искам да кажа, че за нас е много важно да се получи становище на Европейския парламент, парламент за да можем да продължим и да постигнем напредък в нашата работа. Благодаря. И така, благодаря ви. Питам се дали би искал някой да вземе становище, да каже нещо. А, да, благодаря, за... имате думата. Благодаря. Бих желала да приветствам госпожа министъра и да й благодаря за и обяс... да й благодаря за обясненията, които тя ни даде. Аз бих желала да ви кажа, че аз съм докладчик по тази директива в комисията по труда и социалните въпроси. Това а, заседание ще бъде утре сутрин и то ще бъде първото, а, първата възможност за обмяна на мнение по директивата. Бих желала да кажа, че държа много на равния шанс и за социалното включване. Аз бих желала да има един пазар на труда, който да е по- включващ и да има една визия за а, едно една инвестиция в бъдещето на Европейския съюз, представлявана от децата. И това съчетаване на семейния живот с, с професионалния живот, една политическа мисия, която ще допринесе за инвестициите в, в бъдещето на Европа. Именно за това смятам, че в тази директива би трябвало да има възможност да се въведе и отпуск по бащинство. По въпроса за удължаването на отпуск по майчинство, смятам, че трябва да се вземе предвид препоръката на а, Световната здравия и именно за това трябва да се получи е, една, по, едни по-дълги възможност за удължаване на отпуска по майчинство в интерес на детето. И за да се подкрепи подкрепи а, този отпуск по майчество и искам да помоля, да попитам госпожа министъра дали в съвета се провежда разговор за обединяването на различните елементи, свързани с изплащането на този отпуск по майчинство. Дали се обсъжда заплащането на задължителния период на отпуските по, майчинство. Благодаря. Искам да ви приветствам в комисията. Много добре, че ние изслушваме е, също така и становището на комисията по работната заетост. Госпожа Люлинг също е, поиска думата и имам още двама души. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа министъра и се извинявам, че закъснях. Не можах да чуя какво каза тя, но тъй като аз съм докладчик за предложението за проекто директивата във връзка с 326, директива 326, аз а, а, говорих а, през септември а, с шведското а, председателство, но не се постигна някакво. А, а, някакъв напредък. Бихте ли обяснили какви са вашите намерения, защото докладът беше прият през април, още през чешкото председателство и аз мога да кажа, че чешкото председателство направи усилия, но аз смятам, че ще отнеме време, отне твърде много дълго време. Моят доклад беше прият почти единодушно. Що се отнася до предложението за, дискус... за резолюция, която обсъждаме, във връзка с, с новата директива за отпуск по родителство, аз мисля, че тя трябва да бъде прията такава каквато е тя, защото ние ще направим същите грешки, които направихме във връзка с защита на майчинството. То всичко се смесва тогава, когато се извършва съвместна законодателна дейност, трябва да се знае какво се прави. Това не е шопинг лист, не е катетивно мислене, е, искането е, е, на приемането на желаното за действителност. Ако правим реформа в отпуските, за родители, струва ми се, че партньорите трябва да постигнат напредък. Ние не можем да искаме в тази директива да има има и еднакви, еднакво заплащане, отпуск по бащинство. Това ще бъде абсурдно и да се излезе с такава резолюция. Искам да кажа съвсем ясно, да кажа на шведското председателство, че има хора в тази комисия, които знаят как се правят закони. Благодаря, госпожо Люлин. А, госпожа Фигерейдо. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това, което каза госпожа Люлин, не съответства точно на това, което аз мисля. Но ето какво искам да кажа, кои въпроси искам да засегна. Това са всъщност същите неща, които тя засегна, но аз ще им дам друг отговор. Въпросът е, как ще осигурим равнопоставеността на правата между мъжете и жените, когато става дума за заетостта? Как може да осигурим идентификацията на жените на работния пазар и как може да осигурим възможността на мъжете и жените да изпълняват родителските си права на равни начала. Как може мъжете и жените да поемат и да си разпределят отговорностите, когато става дума за грижата към децата? Как може да осигурим това, ако няма право на отпуск по майчинство и отпуск по бащинство. Защото тези отпуски не би трябвало да имат негативно въздействие върху доходите, върху заплатата. Всичко трябва да бъде третирано общо. Трябва да имаме един холистичен подход. Ако това не е така, тогава всъщност ние говорим за стойности, за ценности, е, които не звучат убедително. Ето защо, госпожо министър, искам да ви поставя следния въпрос. Какво ще направи шведското председателство, за да може да постигнем тази цел, която сме си поставили още от преди 30 години, а именно да създадем една директива за равнопоставено заплащане на мъжете и жените. Как смята шведското председателство да даде възможност на мъжете и жените, на майките и на бащата заедно да, да поемат отговорност за децата си? Коста, благодаря, госпожо Фигере. госпожа Коста. Благодаря много. Искам да благодаря за встъпителните думи. Е, ние смятаме в Европейския парламент, че трябва да се намери начин да се изправим пред предизвикателствата, е, във връзка с забавянето. В 1994 година се случи нещо много важно. Директивата за, баш... за родителството доведе до създаването на законодателство. Когато разглеждаме сега економическото възстановяване, равните възможности за мъже и жени. Това трябва да се подчертае много сериозно. Тук сме в различна фаза в Европа и се надяваме, че ще можем да направим тази крачка напред, защото това ще изпрати едно много важно послание. Мисля, че всички ние осъзнаваме, че макар, че сме законодатели, трябва да постигнем баланс. И нека да ви напомня, че а, е, нещата ще бъдат много сериозни, ако направим кръчка назад и тази директива, която а, е, беше обсъждана обстойно а, е, при предишния мандат на парламента, сега трябва да знаем, че хората очакват много от нас. Те очакват а, а, споделена отговорност, не би трябвало да изпращаме едно противоречиво послание и трябва също така да а, си. А, да, да, да, да направим така, че да няма отрицателно въздействие върху доходите на народа. Госпожа Естреля спомена, че по време на периода на задължителните отпуски а, след раждане а, родителят може, бащата може да вземе допълнителния отпуск. Това не би трябвало да бъде задължително, не би трябвало да имаме това задължение за 3 месеца, което създава големи трудности но трябва да се даде една възможност за бащата да присъства в семейната обстановка. Мисля, че трябва да се намери политически баланс и се надяваме, че съветът и комисията биха могли да ни насърчат да не блокираме нашата дискусия, за да може да разглеждаме също така и хората на свободна заетост в този контекст. Благодаря, госпожо Кост. Да Коста, госпожа Марина, аз мисля, че нямаме много време, но се надявам, че ще може да чуем коментари. Благодаря, госпожо председател. Във вашето изказване е, всичко е, става ясно, че ние всички сме съгласни, че трябва да се съчетава семейния живот с личния живот и, с случай... Е, и, и, и ние всъщност сега обсъждаме текста за отпуска по майчинство. Искам да се изкажа последното. Трябва много да внимаваме, въпреки а, и с а, еволюцията на законодателството, защищаващо майчинството и работещите жени, би трябвало да запасим възможността жените да получават работа. Не би трябвало да а, в, приемаме законодателство, което да съдържа разпоредби, които да позволят в предприятията да се уреждат ясли, например, за работещите майки. Тук е въпрос от една страна за равенството на жените и съчетаването на професионалния и личния живот. Също време, обаче не би трябвало да се предвиди удължаване на отпуска по майчинство, като същевременно да се даде възможност на жените да се връщат рано на работа. Ние сме в економическа криза и трябва много внимателно да преценим изпълнимостта на нещата. А, сега не трябва да, както казваме ние, да си правим един списък с подаръците на дядо Коледа, трябва да разглеждаме разглеждаме нещата в този труден контекст. Тоест, е, е, бих желала да чуя какво е виждането на е, шведското председателство за съчетанието между това, което е задължи, е, желателно и това, което е възможно. Благодаря. Сега давам думата на шведския министр. Много благодаря. Наистина за мен беше много важно да изслушам различните ви мнения. И както виждаме, имаме много върху, каквото, върху което да работим за напред, за да постигнем общество, в което мъжете и жените имат равни възможности. Аз мятам, че това наистина подчертава колко важни са тези въпроси, защото ние трябва да разберем, че в различните държави има различни култури, различни системи, които обслужват отпуските по майчинство, родителските отпуски и начините по които се съчетават професионалния и семейния живот. Трябва да предоставим различни начини за, гледане, за, за гледни точки върху тези проблеми. А също така и трябва да подготвим мнение на съвета по становище на съвета по тези въпроси, които включват всички тези гледни точки но а, има и възражения. Трябва наистина да приемем, че държавите членки са различни. И трябва да приемем факта, че ни е нужно време, за да обсъдим всички тези различия, да изготвим една директива, която е от тип минимално ниво. Тоест тази директива предоставя едно минимално ниво, т.е. най-низкото възможно ниво. Според мен тук точно трябва да вложим най-много усилия, защото наистина трябва да разберем как мислят различните държави членки, какво е тяхното становище. Има различни а, държави, които а, имат възражения срещу определени а, предложения, някои възразяват срещу удължаването на отпуска по майчинство а също така и въпросът с задължителните отпуски, нещо върху което ние имаме какво да кажем, но това е проблем за някои държави. Много държави смятат, че това не трябва да се решава на европейско ниво, поне не в този, по този подробен и детайлен начин. Смятам, че това могат да бъдат моите заключителни думи. Не трябва да забравяме, че това е директива, която предоставя минимално ниво. Има държави, които са на различни становища. Трябва да уважаваме различното мнение на отделните държави и да считаме, да зачитаме това минимално ниво. Ролята на комисията е да предложи различни неща. Не става дума само за председателството, тук трябва да се включва мнението и на социалните партньори, за да може да се изготви въпросната директива. А също така е важно наистина да се поддържа сътрудничеството с социалните партньори. Това е в основата на работата на Съюза. Така че с тези думи бих искала да приключа дискусията от наша гледна точка по отношение на въпросите с отпуските по майчинството. А, да кажа нещо за самоосигуряващите си лица, тъй като имаше въпрос в тази връзка. Шведското председателство продължава усилията на чешкото председателство, като целта е да се постигне политическо споразумение на съвета през ноември. И смятам, че това е целта. Има определени препятствия, определени затруднения за дадени държави членки и в следващите седмици трябва да решим как ще напреднем по този въпрос. Но въпросът е да се постигне политическо споразумение през ноември. Благодаря на всички за това, че ме поканихте тук и ме изслушахте, а сега трябва бързо да се прибирам вкъщи. Благодаря ви. Mycket information fick vi om den här viktiga frågan. Благодаря много. Наистина изслушахме много важна информация по тези въпроси. И смятам, че ние всички споделяме мнението за това колко значим е този въпрос. Днес чухме всичко това много ясно, така че благодаря ви и успех с по-нататъчната работа на председателството. Очакваме една много добра директива по този въпрос. Благодаря ви. Då fortsätter vi enligt eh, dagordningen. Сега продължаваме по-нататък с дневния ред, преди да минем към точка 5. За мен е истинско удоволствие да приветствам група посетители от Швеция, от Гьотенберг. това са жени, които са ангажирани, които са активни в, това, в тази област. Те са тук, за да присъстват на нашата среща, да видят как работи нашата комисия, да продължат дискусията върху равенството. Приветствам ви с добре дошли на срещата на нашата комисия. Точка 5 от дневния ред – Въпросът как можем да подкрепим равенството между половете при постигане на равновесие, между трудовата дейност и семейните права и отговорности. А това до някъде ни препраща към дискусията, която изслушахме тази сутрин – Предварителните условия за дискусията днес ще бъде, че ще имаме кратка размяна на мнение, след това ще пристъпим към гласуване на резолюцията. Какво стои в основата на този въпрос? Имаме подадени писмени въпроси, както към комисията, така и към съвета върху споразумението за отпуските по родителство. Това е нещо, което е прието от социалните партньори, а по-късно ще бъде прието и по време на съвета през, по-късно през месец ноември. В тази комисия взехме решение да повдигнем въпроси устно и от тази гледна точка ще предложим проекто резолюция, защото според нас това е изключително важен въпрос. За нас е изключително важно, че тази комисия, както и целият парламент, подкрепя опитите да се поддържат и да се предлагат възможности за съчетаване на професионалния, личния и семейния живот. Това е една много важна а, платформа за постигане на баланс между във въпросите за равнопоставеността на половете. Проекторезолюцията, която ще обсъждаме днес, тя е свързана с отпуските, с родителските отпуски, е свързана с това да се потърсят и други форми, други начини – и да се включат други типове семейства, когато става въпрос за родителските отпуски. В текста на проекто резолюцията ни показва, че ние можем да я подкрепим, но трябва да се възползваме от тази възможност и да заявим, че това споразумение е просто първата стъпка. Трябва да се предприемат и по-нататъчни мерки, за да се постигне подобрение на съществуващите възможности. Това е една изключително значима област в равенството между половете. А това, което сме включили в проекто резолюцията, е, че Споразуменията, сключени с социалните партньори, трябва да предоставят минимални стандарти за родителските отпуски. И още веднъж ние разглеждаме това като първа стъпка, като работа, която те първа започва. Ще включим и някои аспекти от предходни дискусии, които сме водили в връзка с родителските отпуски. Въпросът е да изпратим верния сигнал, че въпросът с отглеждането на децата е важен както за майките, така и за бащите. Този сигнал вече е изпратен, защото стана ясно, че след като сте взели бащински отпуск, отпуск по бащинство, това има отражение върху а, работата, която трябва да осъществим във връзка с равенството между половете за много дълго време. Работата, която се върши от къщи, се споделя по-равнопоставено, по-равно между мъжете и жените, ако има такава възможност да се взима отпуск по бащинство това означава, че възникват възможности да се споделя по-справедливо работата, за която не се заплаща. Това също така и покачва, увеличава възможностите на жените да съчетават професионален, личен и семейен живот. А, това е една цел, към която всички ние се стремим. Това беше един много кратък преглед а, на условията, които доведоха до създаването на проекто резолюцията, текста, кой, върху който ще работим. А, ще го, взема думата госпожа Гомай и давам думата. Много ви благодаря. Исках да направя един коментар но закъснях малко. Аз имам двама сина. По-големият е на 22 години. И той взе отпуск. Но нека да си го кажем, защото има огромна разлика. Сега вече има възможността бащата да си стои в къщи, а децата се нуждаят от бащите си. И след 22 години от моят собствен опит аз мога да ви кажа, че ако наистина искате да предоставите тази възможност, децата да видят, че майките и бащите са равни, това трябва да започне от самото начало. Затова съм убедена, че ние трябва да заличим тези разлики между половете. Да, бащите не искат да си стоят вкъщи, защото по принцип изкарват повече пари. Но моят личен опит от 22 години ми показва, че това е изключително важно за детското развитие. Благодаря. Много ви благодаря, госпожа Громай. Това наистина е много важна гледна точка, която трябва да се разгледа, а именно гледната точка на детето, както и в връзка с много други въпроси, които разглеждаме. Така че благодаря ви за това, че повдигнахте и детската гледна. Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Във вашето встъпително слово вие също така настоявате е, е, е, на една смесица на пожелателни неща с неща, които не са включени от, в е, съгла... Е, споразумението на социалните партньори. Е, тук се говори за а, а, родителския отпуск. Не става въпрос за отпуск по бащинство. Това е нещо друго. Социалните партньори обсъждат а, отпуск по бащинство и когато се постигне споразумение, ще дойде тук. Но вие не можете да искате от нас в тази директива, която се отнася за родителския отпуск, ние да искаме отпуск по бащинство. Вие искате а, равни, а, равно заплащане. Има една директива от 75-та година за равнопоставеното третиране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 по във връзка с заплащането, което се прилага в различните държави членки. Това законодателство е много добро, но ако държавите членки и жените, които са засегнати от това, не а, отиват в съда, а, те могат да направят това. Има ам, отворени а, а, врати. Не може да се плаче, не може да се оплакваме на стената на а, плача. Би трябвало да се каже, каже, че има а, проблеми, но не би трябвало да смесвате така, както правите вие във вашата ре, а, резолюция всичко, защото ще станете абсурдни а, и смешни, ако приемете тази резолюция и пред а, а, съвета. Защо фабрикувате такъв текст? Вие знаете колко а, неща неща се правят в националните парламенти. Законодателството трябва да бъде приложимо. В противен случай, тъй като ние сме с законодатели, вие може да си напишете всичко каквото искате, тъй като това е пожелателно мислене. Но ние ако сме в контекста на едно законодателство и сме с законодателство, законодатели, ние би трябвало да бъдем разумни в това, защото в противен случай ще се постигне още по-малко, отколкото е постигнато в правоначалния текст. Благодаря, госпожо Люли. Ние няколко души искат да се изкажат. Госпожа Ромева и след това ще направя един кратък коментар. Госпожа Пападополос, госпожа Фигаредо. Сега давам думата на Рао Ромеда. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. ние сме европейски парламентаристи, а не национални парламентаристи. Това, което ни интересува е да е, на да а, а, поставим въпроса в рамката на европейското законодателство. Не, е, трябва да дадем не ми, минимума, а максималното, което може да се направи за европейския гражданин. Разбира много добре, че има държави, които могат да създадат проблем при прилагането на европейското законодателство. Но ние тук в тази комисия би трябвало да разглеждаме контекста в цялата му комплексност. И държавите членки и а, а, съвета би трябвало да решат как ще приспособят законодателството, но нашата а, цел е да се разглеждат нещата от европейска гледна точка и ще премина на испански. Защо казвам това? Защото наистина смятам, че това, с което се занимаваме сега, не е проблем, който може да се нареже на различни парчета и аспекти. Ние разглеждаме един много аспектен проблем. Не може да имаме равни възможности, жените не могат да имат равни права на пазара на труда, ако ние не изискваме от мъжете да поемат отговорностите си в частния живот. Има, това са две е, страни на един, на един и същи метал. Ако не можем да разделяме проблемите, Второ, мисля, че тук, когато работим по една директива, която би трябвало да, да се прилага на европейско равнище, най-лесно е да се намери най-малки общ знаменател. Но ние трябва да бъдем по-амбициозни и мисля, че трябва да а, заложим целите. Може би при прилагането на директивата е, в различните държави членки това ще бъде направено раз... с различно темпо. Не изключвам това, но ние в Европейския парламент имаме отговорността да е, проправим пътя. Не можем да приемем най-малкия общ знаменател. Трябва да кажем е, какво искаме да постигнем. Не искаме да ограничаваме приложното поле на нашето законодателство правителство трябва да представим едно напредничево законодателство, което да бъде, да даде насоката за останалите. Може би ще се постигне нещо средно в крайна сметка, но това ще бъде различно все пак от най-малкия общ знаменател. Ако ще решим да използваме най-малкия общ знаменател, просто не си заслужава. Трябва да се заложат целите в държавите членки. Естествено, че ще има апроксимиране и ще постигнем постигнем някакво средно равнище. Благодаря ви. Благодаря, господин Ромеде. И аз искам да коментирам съвсем накратко на този етап, за да поясня, че тогава, когато говорим за споразумението между социалните партньори, очевидно трябва да разберем, че това е едно споразумение между социалните партньори, които ние като парламентаристи не можем да повлияем. Това, което можем да направим с тази резолюция, е да покажем, че ние сме ангажирани с този въпрос, че имаме становище, което означава, че в бъдещата ни работа ще бъдем в състояние да постигнем напредък в нашата позиция във връзка с увеличаването, с подобряването на равенството, като позволяваме както на мъжете, така и на жените да споделят семейните отговорности по един и същи начин по който очакваме те да споделят отговорностите на работното място. Ние смятаме, че тази резолюция е една стъпка, която показва становището на парламента във връзка с формирането на становища. Не става въпрос за споразумението между социалните партньори. Не, това е темата. И сега искам да, да дам думата на госпожа Пападопол и госпожа Фигередо и след това госпожа Батанова. Госпожо Пападопола, имате думата. Благодаря. Аз само мога да се съглася с вас. Ние наистина това, което сме постигнали е най-малкият общ знаменател. Може да припоемем тук още някои изисквания. Някои неща изискваме, това е добре. Преди 2-3 преди 2-3 години бях докладчик по един доклад за условията на труда. Бях в Исландия и видях следното. Има родителски отпуск за мъжа и за жената. И това беше платен отпуск. В моята държава, моята страна, Кипър, има също едно европейско хармонизирано законодателство и има защита на родителите и родителските права, но а, родителите не, не ги ползват. Има много раз, разлики между държавите членки, между скандинавските държави, между европейските, средноевропейските, между средиземноморските държави. Така че ние трябва да намерим един идеален път, който да изискваме тук от нашата позиция на Европейски парламент. Но сега имаме е, економическата криза и последствията на тази криза не ни позволяват да намерим този идеален път, който да съчетава личния живот и професионалния живот. Но естествено ние може да изразим нашите очаквания и нашите желания, нашите изисквания. Занимаваме следното. Важно е Важна е ситуацията на малките и средните предприятия, защото тя, тяхната роля в економиката е много важна. Като по, тяхното състояние се оказва важно за съвместяването на личния и професионалния живот на мъжете и жените. Така че нужно ни е следното. От една страна трябва да осигурим всички държави членки да получат подкрепа в тази насока, да подкрепят бащите и майките и да могат да плащат отпуската както за майката, така и за бащата. Tack fru Papadopoulos. Och då går ordet till eh, fru Figuredo. Varsågod. Благодаря госпожа Пападополо, госпожа Фигарел. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че повечето от нещата по тази тема вече бяха казани. И сега говорим за една резолюция. Тук не става даже дума за е, директива или за законодателство. Тук става дума просто за една резолюция. А в една резолюция трябва да се заложи мнението на една комисия, мнението на парламента по дадена тема, а именно за равнопоставеността между жените и мъжете и за съвместимостта между професионалния и семейния живот. И това е една гаранция за опазването, за укрепването на правата на жените. Мисля, че ако се откажем от това право, то тогава няма смисъл да имаме тази комисия, Не става дума за правото на тази комисия да направи резолюция, а за задължението на комисията по правата на жените да изготви тази резолюция и ежедневно да защитава тези права и да заостри общественото внимание върху тези права за да може правителствата, депутатите, съвета и държавите членки да насочат вниманието си към тези проблеми. Но това не е директива. Ето защо смятам, че нашата колега госпожа Люлинг няма право. Благодаря, госпожо е, Фигаредо, госпожа Папалополос. Благодаря, госпожо председател. Аз съм доста изненадана и доста разочарована от начина по който протече дискусията. Аз съм член на тази комисия, чиято цел е да осигурява правата на жените и да се грижи за равнопоставеността между половете. За това сме избрани в тази комисия. И депутатите и нашите избиратели очакват да работим за осигуряване на правата на жените. Ние не сме комисия за малките и средни предприятия. Ние сме комисия по защита на правата на жените и трябва да защитаваме именно техните интереси. И тези, които не смятат, че трябва и не искат да, се, да защитават правата на жените, те могат да отидат в друга комисия, в комисията на по бюджета или комисията по климата, но тук в тази комисия ние имаме задължението, обещали сме да защитаваме правата на жените. Аз идвам от една конференция в Етиопия и резултатите бяха ужасни. Казва се, че индустриалните високоразвитите страни са много напреднали, а пък развиващите се страни са много по-назад в сравнение от тях, когато става дума за защита на правата на жените и репродуктивното здравеопазване. Подкрепям това, което каза колегата Крепос. Това е една резолюция и с помощта на тази резолюция ние ще може да защитим правото на съществуване на нашата комисия. Така ще покажем на целия парламент колко е важно да се защитават правата на жените и да се дават равни права на жените. Така може да укрепим нашите приоритети и не бива да се отклоняваме от задачата, поради която сме тук. Уважаеми колеги, нека изразим нашето мнение пред парламента. Само по този начин, ако не работим по този начин, нашата комисия в бъдеще ще изчезне. Ако тогава няма да сме важен фактор в е, формулиране на законодателството. Ние трябва да включваме нашия глас във всички законодателни текстове, когато става дума за равенството между половете. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Първанова. Господин, госпожа Крацър. Мисля, че не е времето на английски. Е, не мисля, че това е точно времето да говорим за ролята на нашата комисия. А, може би за новите членове. Трябва да напомня, че ние сме един политически орган, една парламентарна комисия. Това не е неправителствена организация, на която сме членове, която се занимава с някаква тема и е, преследва определена цел. Има си лобито на феминистите, има обаче и други организации на европейско, на национално равнище, но ние сме политически орган. Ние работим за едно общество с повече кохезия, с повече развитие, с повече равни права за жените. И всичко, което правим, трябва да се случва в тези рамки и с тази цел пред нас. Всеки от нас е отговорен лично за постигането на тази цел. Но, напомням, ние не сме неправителствена организация, която се бори за правата на жените. Ние сме политически орган и имаме политически компетенции. Това е нещо съвсем друго. Може би исках просто да ви напомня този факт. Eh, Благодаря, госпожо Крацър. Следващият ни оратор. Е Смятам, че всъщност наистина ние сме политическа институция, политически орган, в своя капацитет като комисия. Ние трябва да сме наясно с това каква е ролята ни, какви са правните ни основания, които трябва да прилагаме в своята работа. Например, трите въпроса, въпросът с поразумението, с социалните партньори, по отношение на директивата за родителските отпуски, а също така Има и друга директива, а именно тази за отпуските по майчинство. А отпуските по майчинство, както по, а, и по бащинство, всъщност представляват своего рода една много важна политическа инициатива. Тази е, резолюция също е важна политическа инициатива, тъй като изразяваме своето мнение на различни нива. Директивата, която ще обсъждаме с социалните партньори е важна, но също така ние имаме право да говорим независимо, да се опитваме да разглеждаме въпроси, които са важни за Европейския съюз, които се обсъждат от редица експерти. Но нека се да вземем една крачка назад. Позицията на госпожа Люлинг. Да, трябва да очакваме успех при изключването на споразумението с социалните партньори във връзка с нашата работа, защото това споразумение включва наистина доста комплексни, доста сложни въпроси, но смятам, че постигнахме успех във връзката с директива 1994. Имаме договора, имаме и други процедури, Имаме и а, хартата на правата на Европейския съюз, както и политики за равнопоставеност и за равни възможности. Тези разговори са вече на един много напреднал стадий, а също така имаме и задължението да говорим с един глас, да говорим независимо, за да могат да се решат тези въпроси за всички европейски жители. Трябва да говорим с съвета, да търсим тяхното мнение, както и социалните партньори, с които говорим, както и комисията. Ние не действаме като неправителствени организации. Не, ние трябва да имаме политическата воля. Ние сме политически орган и ние трябва да работим заедно със своите избиратели. Трябва да сме наясно със своята роля – Чувала съм и други мнения за това, че тази комисия се разглежда като комисия, която отговаря за всичко и за нищо. Но аз мятам, че ние наистина трябва да сме наясно с ролята на нашата комисия и трябва да даваме мнение за по същество. Трябва да говорим по същество за тази резолюция. Не трябва да забравяме обаче, че ние сме политически орган, а не просто да действаме като неправителствена организация. Благодаря, госпожа Коста, госпожа Пауър и след това госпожа Николай. Просто искам да ви припомня, че в дневния ред казахме, че ще има гласуване в 10 часа. Но преди гласуването ще имаме, ще проведем тези дебати. За това сега се провеждат дискусиите, а гласуването ще стане непосредствено след това. Госпожа Бауър. Благодаря, госпожо председател. Имам някои кратки забележки към дискусията. Аз също имам чувството, че ние рано или късно трябваше да говорим по тези въпроси, а именно коя е най-важната задача на нашата комисия и кои са нашите компетенции. Но, наистина, днес не е най-подходящото време за това. Но във всички случаи трябва да говорим за нашите задачи. Аз съм съгласна с това, че ние сме политически орган, но ние не сме орган на дадена партия. Е, тук е, битуват най-различни политически мнения. Ние сме законодателен орган в рамките на парламента. И мисля, че има разлики в нашите мнения, защото виждам разлики в предлаганите решения. Имаме закони от преди 30 години, но ако тези закони не са ефективни, ако те не са приложими, ако са остарели, например, имаме, и, и, например, имаме закон за а, плащането, за заплащането на мъжете и жените. Но в как, за какво става дума? в този закон. Става дума за това как ние по законодателен начин може да предложим един принцип на равно заплащане на мъжете и жените. Не е нужно всички отворени въпроси, всички нерешени въпроси да се опитаме да решим с един закон. Например, родителски отпуск за бащата. А в този закон се опитваме да вземем предвид и аспектите на а, сигурността на работното място, на безопасността на работното място. Няма нужда от такова нещо. Трябва да сме много предпазливи. Един закон трябва да съдържа това, което е неговата задача и цел трябва да правим разлика между отделните аспекти. Не може да решим всичко с един закон. Имаме достатъчно закон, имаме достатъчно разпоредби и ако сега създаваме нови закони от подобен характер, те няма също да бъдат ефикасни. Благодаря много и последният оратор, госпожа Николай. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих желала да използвам родния си език, защото в нашата си държава функционирана система. Не би трябвало да се чакат политическите структури да вземат решение. Политическите структури структури за нас дават сигурността, че се спазва закона. В противен случай може, разбира се, да се организираме работни групи, конференции и така нататък. Аз не смятам, че тази резолюция е важна само за правата на жените. Тя осигурява социалната кохезия, равното третиране на пазара на труда и това представлява един начин за излизане от кризата. Тук не става въпрос за едно при, а, при върж... Необходимо да се гласува за тази а, за този документ. Благодаря, Люлин. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че има много недоразумения във, във връзка с процедурата, в която се намира. Не, ние сме изправени с едно предложение, пред едно предложение на директива на съвета, чиято цел е да потвърди е, е, е ревизираното като рамково споразумение за родителските права. Именно с това се занимавам. Аз вземам становище по, въпро... по процедурен въпрос. Не говорим за отпуск по родителство или по бащинство. Може би ще съжалим това, но тук трябва да изразим становище по тази директива. Ако вие смятате, че тя не е достатъчно че тя не отива достатъчно далече, тогава тя може да бъде отхвърлена. Но едно рамково споразумение между социалните партньори е нещо, което може да приемете или да отхвърлите. Може да ви харесва, може да не ви харесва, но съществуват процедури в Европейския съюз. Една от тези процедури е комисията да предложи ние да а, можем да придадем една правна форма на споразумението между социалните партньори. И просто исках да, накажа кажа съвсем ясно това, защото иначе ще почнем да обвиня, об, обвиняваме хората. Ако всички ние имахме а, а, о, о, отпуските по родителство 6 месеца с 1500 евро на месец и за мъже и за жените, сигурно ще а, бъдете много доволни. Ние пос, постигнахме това чрез директивата, която ще отменим, но това е минимума. А, ние имаме 6 месеца. Аз не искам да забавям нещата. Аз бих искала нещата да останат а, с 6 месеца, 1500 евро за всеки родител. Моля, не ме разбирайте погрешно, драги колеги. Аз искам да ви предупредя обаче за резолюциите, които, за една резолюция, която ще ни накара да изглеждаме абсурдни пред съвети, пред комисията. Именно за това ще трябва да гласуваме отрицателно. Благодаря, госпожо Люлинг. Преди да пристъпим към гласуването, а може да изясним някои въпроси. Споразумението, което беше постигнато с социалните партньори. в тази сфера Европейският парламент не може да осъществи никакви промени и това е в ресора на съвета. Това е нещо, което трябва да бъде пределно ясно преди да пристъпим към гласуването. Това, върху което гласуваме тук, е резолюцията, която ние сме изготвили, проекто резолюцията за да приключим с дебатите и с дискусиите. Това не е резолюция, това не е законодателен документ, това е проекторезолюция, която да провокира дебати и разглеждането на още въпроси. Благодаря на всички колеги за разгорещените дебати, които проведохме току-що. Да, Очевидно тук имаме възможността да споделяме собственото си мнение и смятам, че всички колеги разбират, че имаме право на различни становища, на различни мнения. Ние уважаваме мненията на другите и смятам, че това ни предоставя една добра база за обща работа. Това, че уважаваме мнението на другите, но също така и това, че не трябва да се въздържаме от поделянето на собствените си мнения във връзка с тези въпроси. Приключвам тези дебати сега. Нека да пристъпим към гласуването. Има 29 изменения, които са предложени. Бих искал да ви помоля да извадите картите си за електронно гласуване. и ще се опитаме да проведем това гласуване на английски. Ще казвам а, номерата на измененията на английски. Смятам, че това е добре за по-голямата част от членовете на комисията. Ако не стане, моля да ми кажете и ще се променим. А, всички ли искат да преминем към гласуването? Добре. Да гласуваме върху изменение номер едно. За. Против. Приема се. Изменение номер 9. За. Против. Отхвърля се. Сега ще проверим всъщност. Гласуването започва. Край на гласуването. Дванайсет за, 15 против, един въздържал се. Отхвърля се.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 Изменение номер 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за против, въздържали се, приема се. Сега изменение 20 за против, въздържали се, отхвърля се. 21 за против, въздържали се, приема се. 23 тук имаме разделно гласуване. Ще гласуваме на две части. За първата част, за. За 23-то изменение, за. Против. Въздържали се, приема се. Втората част, за. Против. Въздържали се, приема се. Може би трябва да проверим тук. Започва гласуването за втората част на изменение 23. Край на гласуването. Приема се. 20 за, 9 против, 1 въздържал се.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 въздържали се, приема се. Да, имате думата. Е, Става дума за това да се осъществи един по-добър консенс. Може би трябва да зачертаем това, което е в скобите и да оставим другото т.е. разнообразието, е, разнообразието на семейните структури, все по-нарастващото разнообразие на семейните структури, останалото да остане. Това беше възражение спрямо устното изменение, което беше предложено. Не, в този случай може да а, гласуваме върху това изменение. И така, изменение 3, устно изменение. Устните изменения. Изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 5. За против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 на две части. Първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, на 7 отпада, така че минаваме към номер 8. Нека да проверим първата част на изменение 7. Гласуването започва. Край на гласуването. Имаме 17 гласа за, 13 против и няма въздържали се, така че изменението се приема. Минаваме към втората част на изменение 7. За. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим това гласуване. За изменение 8 гласуването започва. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, 10 против и 1 въздържал се. Имаме пет части при следващото гласуване. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част, кой е за? Против? Въздържали се? Сега мисля, че трябва да проверим гласуването, да гласуваме с карти. За втората част гласуването започва. Край на гласуването. 10 гласа за, 20 гласа против, така че се отхвърля. Третата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Трудно е да се определи. Трябва да се гласува с карти, начало на гласуването. За третата част, моля. Край на гласуването. 9 гласа за, 20 против, 1 въздържал се, така че се отхвърля. Четвъртата част, кой е за? против, въздържали се. Приема се. И последното гласуване върху петата част за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим отново начало на гласуването. за последната част. Не, не гласуваме послед, последното гласуване, гласуваме за последната част, част пета. Сега всички ли гласуваха? Край на гласуването. С 10 са гласували за, 16 против, един въздържал се. Така че пета част се отхвърля. И сега вече последното гласуване, електронно гласуване, моля. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ние приемахме резолюцията с 17 гласа за, няма гласували против и 13 въздържали се. Така че сега резолюцията е приета. Благодарение на всички вас. Now we go to, uh, now we go to the commission. Yes, we still have 20 minutes. Yes, before he comes.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 Då återupptar vi eh, vårt utskottsmöte. Vi... Нека да продължим с заседанието на нашата комисия. Преминаваме към точка 6. Имаме около 15 минути преди комисаря Шпидла да дойде при нас. Точка 6 се отнася за подготовката за изслушването на кандидатите за комисари. Съвсем накратко за правилата, които ще бъдат прилагани във връзка с изслушването на кандидатите за комисари. Искам да кажа на всички колеги, че в вашите документи ще намерите едно приложение, което а, излага правилата и искам да ви помоля всички да прочетете тези насоки, които а, показват как ще бъдат организирани изслушванията, които ще бъдат проведени а, в, съвместно с председателския съвет. А, и имаме един график от председателския съвет, в който се казва, че тези изслушвания ще се проведат в 49-та седмица. Това е от 30 от 30 ноември до 4 декември и още два дни по време на Страсбургската сесия 25 и 26 ноември. Графикът, така както знаем, може естествено да бъде променен, но знаем също така, че ще имаме много кратко време за след като ни информират кой е предложен за кандидат за комисар. Решихме, че тези изслушвания ще се проведат последния начин. Ще има пет общи въпроса, които ще бъдат абсолютно еднакви за всеки комисар – кандидат с комисар. Разбира се, тези въпроси ще бъдат свързани с компетентност, участие в европейското сътрудничество, лична независимост – и компетентност по различните сфери на отговорност, които се предлагат. Също така ще има и въпроси във връзка с взаимоотношенията с Европейския парламент и различните комисии в парламента. Също така ще бъдат засегнати различни приоритети и общи политически въпроси. Другата възможност, която съществува за всяка комисия е, а, че може би ще има предложение, ако комисията счете за а, полезно. Можем да зададем пет приоритетни, приоритизирани въпроси, които ще се занимаят с а, които ще бъдат насочени към съответния кандидат за комисар. По време на заседанието на нашата комисия днес трябва да обсъдим и да видим какви сфери би трябвало да бъдат засегнати във въпроса от гледната точка на нашата комисия. Няма да вземаме решение днес, но ще го направим днес след обед по време на заседанието на координаторите. Съвсем набързо искам да включа редица предложения а, които са включени като въпроси от нашата комисия. Това е един текст, който депутатите ще получат по-късно, за да стане всичко ясно. Но съвсем накратко. А, ще ви дам този текст и ще очаквам вашите становища. Един въпрос може да се отнася за бъдещата стратегия за равенство за периода от 2011 до 2015 година. Новите предизвикателства на пътната карта за равенството, това е нещо, което беше актуално между 2006 и 2010 година, като се разглеждат и економическите предизвикателства, устойчивото развитие, застаряването на населението, застаряването на обществото, интегрирането, въпроси на интеграцията и на миграцията – Други въпроси може да се отнасят към по-систематичното прилагане на равнопоставеното отношение между към половете във връзка с бюджетни въпроси и други стратегически цели. Трети въпрос може да се а, отнася за економическото равноправие и независимостта и нещо, което обсъждахме и днес, как може да се съчетае работ, а, а, работата с, с семейството. Една от приоритетните сфери е предотвратяването на насилието срещу жените. Как да спрем трафика на хора, как да приемем превентивни мерки, как да подкрепяме онези, които стават жертви на такива явления. Също така, развитията свързани с интеграцията и имиграцията, особено от гледна точка на равнопоставеността на е, половете, за да може е, да се гарантират правата и на жени от малцинствата. Това е съвсем накратко едно представене на становище и идеи във връзка с въпросите, които могат да бъдат зададени на кандидатите за комисари. И сега искам да дам думата на колегите за становище. Госпожа Ярока, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тези теми са много важни. И искам да добавя нещо към тях. Още една тема. Аз имам един доклад. Изготвила съм доклад за правата на децата от ромския происход. Комисията започва да се занимава с тези теми, но не е стигнала много далеч. Парламентът има три резолюции по правата на ромите. Искам да задам един конкретен въпрос за конкретната интеграция на ромите. Когато става дума за това, Може би е хубаво да зададем и въпрос от тази област, за да видим доколко тази тема е важна за него. В общия контекст на, на правата на човека, от економическа перспектива, от перспектива на конкуренцията, също така и от перспектива на застаряването на обществото. Има големи демографски промени в ромската общност. Има държави членки, където 40 до 50% от активното население е именно от ромски происход. Ето защо бих искала да включим и тази тема във въпросника, защото Европейския парламент може да окаже натиск в законодателството и мисля, че трябва да се движим именно в на посока на изготвяне на една обща единна политика по отношение на ромските младсенства в Европа. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ярок. Следващия ни оратор е госпожа Бауър. Благодаря, госпожо председател. Аз имам два въпроса. Знаем ли в момента вече в чий портфолио ще се намира тази тема? Ще имаме ли комисар за пра... по правата на човека, по човешки права? Кой ще има компетенцията а, по тази тема или пък нашите въпроси ще, за нашите въпроси ще отговаря комисар по социалните въпроси. Това е важно за нас. Това беше първият въпрос, а сега вторият ми въпрос. Що се отнася до различното заплащане на мъжете и жените? Трябва, според мен, да поставим някои въпроси. Защото мисля, че тази комисия ще трябва да направи някои стъпки. Имаме един доклад от миналата година, именно по тази тема. А що се отнася до трафика на хора, тук не бих поставила никакви въпроси, защото днес след обед ще говорим за това. Сега въпросът е дали да отправим остен въпрос. Не е ясно дали този комисар ще има, ще разполага с тези компетенции и много е възможно друг комисар да отговаря за тези въпроси. Аз днес говорих с представител на комисията и нещата изглеждат така, сякаш в съвета са направени и постигнат доста голям напредък, но не е ясно кой комисар ще вземе тази позиция. А, но поддържам мнението, че трябва да попитаме, да поставим въпроса за различното заплащане на, между мъжете и жените. Благодаря ви, госпожо Бауър. Сега давам думата на госпожа Коста. Е Бих искала да дам отговор на някои въпроси, които бяха поставени на председателството. Много е важен въпрос с, връзка с човешките права и трябва да добавим още един штрих към развиването на сътрудничеството. Трябва да се запитаме дали обръщаме достатъчно внимание върху това какво Европа иска наистина да постигне в своите политики по сътрудничеството що се отнася до жените, до конфликтите, а също така и до случващото се в Африка. А също така и до даването на власт и права на жените в трети страни. Тук става въпрос за мироопазването, да речем. Тук жените играят много важна роля. Госпожа Канелисън. Благодаря ви, госпожо председател. Аз напълно се съгласявам с предложението на госпожа Бауер – да се иска разделение на задачите в Европейската комисия, защото това е доста важно за нашата работа. А също така е да сме да, да гарантираме че работата върху равенството на половете ще бъде свързана с въпросите по заетостта. Тук има отношение и към други политики. Затова комисията, Европейската комисия трябва да гарантира това. Според мен е изключително важно тези въпроси да бъдат включени в работата върху финансовата и економическата криза. Аз лично нямам чувството, че новата комисия центрира своята работа около тези въпроси. Аз мятам, че Европейската комисия също трябва да бъде ангажирана с това. Освен всичко друго, смятам, че трябва да сме колкото е възможно по-конкретни, особено във връзка с сроковете през следващите 5 години. Например, резолюцията, която току-що приехме. отпуск, отпуските по бащинство – ако не можем да включим това в директивата, която се предлага сега, ще предложи ли комисията директива, отделна директива за отпускът по банщинство? Защото за нас това наистина е важен въпрос. И друга много конкретна точка е въпросът с това дали новият комисар ще е готов да започне наказателни процедури срещу държави членки, които не прилагат по правилен начин директивата за равенството между половете. Нека да бъдем колкото е възможно по-конкретни и а, да дадем някои конкретни обещания за следващите пет години. Благодаря. Благодаря, госпожо Канелисън. Благодаря ви, колеги, за тези важни въпроси, които повдигнахте. Трябва да се върнем към тези дебати, да постигнем споразумение, да постигнем решение по време на срещата на координаторите днес. Имаше някои въпроси, споменати от госпожа Бауър, които касаят самите процедури. И тук бих искала да дам думата на секретарията, за да ни кажат за правилата така че наистина да сме наясно за това какво ще се случи. Тези въпроси могат да се изяснят. Можем да получим отговор на въпросите, които постави госпожа Бауър. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Председателската среща реши на базата на нашите а, препоръки, на срещата на председателите на комисиите, че трябва да има един единствен въпросник, който да бъде предоставен на кандидат-комисарите. Разбира се, на този етап не знаем разпределението на портфейлите, на ресорите. Може би това няма да стане ясно до а, времето, в което комисията ще трябва да реши приоритетите. Ето защо председателския съвет предложи и председателите приеха да се използва този въпросник, който да съдържа приложение, което дава приоритетите. Максимум 5 приоритета, които са посочени от всички комисии. кандидат. Комисарите ще отговарят писменно на този въпросник, което означава, че всеки комисар ще отговаря писменно на онази част от приложението, която попада в неговия ресор, в частта на неговите отговорности. По този начин ще могат да се приемат при се знае предварително разпределението на портфейлите в комисията. Много благодаря за това обяснение. Сега мисля, че наистина всеки разбира какво ще се случи. Сега можем да приключим дебатите и ще прехвърлим топката към координаторите, които ще вземат решение този следобяд. А сега може да преминем към следващата точка от нашия дневен ред, а именно посещението от страна на комисар Шпидла. Той изчаква отвън. А не, ето влиза. Ще му кажа добре дошъл. И така, много се радвам, че мога да приветствам тук Комисара Шпидла сред нас. Комисарът Шпидла отговаря за работната заето, социалните дейности, равните възможности. И за нас ще бъде много интересно да чуем какво ще ни каже комисаря във връзка с негови, по време на неговия мандат в сферата на равните възможности между половете. Един важен въпрос, който според мен интересува колегите е пътната карта за равенството, която се появи в, за 2008-2010 години. Искаме да чуем какво иска да каже комисаря по този въпрос. И също така по Института за равенството и някои други въпроси. Много се радваме, че можем да приветстваме господин комисаря тук и без да се бавим повече, искам да дам думата на комисар Шпидла. Имате думата. Госпожо председател, госпожо заместник председател, уважаеми евродепутати. Аз съм изключително а, щастлив, да, че съм тук сред вас. Искам да благодаря първо на госпожа Свенсън за а, поканата да се изкажа пред вас. По време на нашия мандат. А, равенството между мъжете и жените беше в центъра на моите е, за задължения. Ситуацията сега е много различна в сравнение с 2004 година. Преди 5 години брутният вътрешен продукт растеше с 2,5%, докато сега а, ще има едно намаление от 4%. Безпредседентната криза след Втората световна война причини големи щети и засегна работната заетост в Европейския съюз. През юли 2009 година е, се е, е, наблюдаваше една безработица от 9,5%, сега се очаква едно увеличаване с 11% в 2010 година. Най-уязвимите групи в обществото са засегнати най-много и е много трудно да се прецени какво е въздействието на кризата върху равенството между половете. Анализа обаче на работната заетост 2008-2009 година показва, че мъжете са по-засегнати от жените. Днес всъщност безработицата между половете е еднаква. Това означава, че най-тежко засегнатите кризи, сектори засегнати от кризата бяха първоначално онези отрасли, в които имаше повече заети мъже. Но тази криза се промени и сега в момента процента на безработицата между мъжете и жените се увеличава с, с еднакво темпо. Това ме кара да направя три неща. Трябва да да приемем, че и мъжете са точно толкова засегнати, колкото и жените от кризата. Трябва да се вземе предвид въздействието на кризата, да се подчертае възможност да, да се намери решение от кризата. За мен това е едно от основните заключения, които аз извлякох от конференцията на равнище министри, организирана от шведското председателство на 15-16 октомври. Целта е да се подчертаят политиките на равнопоставеност между половете. Кризата не би трябвало да служи като претекст за отнемането на достиженията от последните десетилетия. Същевременно обаче кризата ни дава възможност да променим поведението си, да сложим акцент върху равенството и социалната политика на Европейския съюз. Уважаема госпожо председател, през последните пет години комисията разработи действие за насърчаване на равенството а, по политически законодателен път. Тези два полюса са взаимно допълващите се, както знаете. Равенството между половете наистина е част от договора и това е така от 1957 година. Равенството между половете е една от основните ценности в Европейския съюз и това е необходимо условие за постигане на целите във връзка с растежа, работната заетост и социалната кохезия. Въпреки това, макар че евро, действията на Европейския съюз постигнаха значителен напредък, знам, че не можем да се примирим с сегашната ситуация. Именно за това искам да подновя ангажираността на комисията с равенство между половете във връзка с документа, приложен, прият за период 2006-2010 година. Прилагайки тази пътна карта, комисията направи няколко по-важни инициативи. Искам да спомена три от тях. Комисията предложи конкретни дейности да се бори срещу неравното заплащане на мъжете и жените, което е 17%, което е напълно неприемливо. Причините за тази разлика, естествено, те са много. Например, продължаващата пряка дискриминация срещу жените. Жените продължават да бъдат жертви на стереотипи. Те не са достатъчно представени в някои отрасли и жените също така са жертви на сегрегацията в пазара на труда те работят в отрасли, които не се ценят достатъчно и получават по-малко пари. Именно за това комисията а, организира кампания за информираност през март, за да се ангажират всички социални партньори, за да могат да се борят срещу разликата в заплащането. Кампанията беше много успешна, затова комисията реши да продължи до 2010 година. Подчертахме, по-голямото представителство на жените в економически и политически живот. Неотдавна беше постигнат напредък и в това отношение. И е вярно, че сега в Европейския парламент е добре, че имаме най-високи процент жени. 35% от евродепутатите са жени. Въпреки това, много трябва още да се направи на национално равнище, където жените са 24% от националните парламенти. А в търговските дружества съставляват по-малко от 11% от членовете на управителни съвети. През юни 2008 година създадохме една европейска мрежа за жени на ръководни постове и в 2008 година назначихме жени в много важни позиции. Президента Баросо е подкрепя тези инициативи. Също така се създава Институт за равенство половете в Вилнюс. Нам колко сте ангажирани вие с този институт, независимо от забавянето. Този институт ще бъде ще започне да функционира много скоро. Там ще се приеме първата работна програма и се създава един форум на експерти. Ние бихме желали да благодарим на Европейския парламент, който определи своите двама представители. Директорът ще набира вече персонала и ще и знам, че ние очакваме много от тази, този институт и можете да разчитате, че, че комисията ще и окаже всякаква подкрепа. Дами и господа, комисията реши да засили общностното законодателство по равенството между мъжете и жените. В 2006 година съвета Европейски парламент прие една директива, която обединява няколко директиви във връзка с равнопоставеността на половете. Директивата за равенството между половете много по-лесно се чете от европейските граждани. Също времено законодателството беше подобрено и засилено. През октомври 2008 година се прие пакета за съчетаването на а, семейния и служебния живот. Това е много голямо постижение в сферата на равнопоставеността на половете. Както знаете, тук се съдържат три инициативи. Е едната директива за отпуските по майчинство, второто предложение е свързано с равнопоставеността на съпрусите на базата на прилагането на целите от Барселона и инфраструктурите за грижите за децата. Трябва да спомена също така едно споразумение, постигнато от соционалните социалните партньори за родителския отпуск. Комисията представи една проектодиректива през юни, през юни 2009 година, за да се задейства тази директива. Ние а, сме много удовлетворени от това споразумение. А, за родителския отпуск. И сега е, нека да е, ви кажа нещо за внесените от нас законодателни текстове. Зная, че вие сте заинтересовани да се засилят правата на жените във връзка с отпуските по майчинство. Както чухте, съветът има известни резерви по предложението на комисията, но би трябвало да ги разгледаме, като същевременно поддържаме високи нашите амбиции. Надявам се, че Европейския парламент ще изрази позицията си пред съвета, колкото е възможно по-бързо за да а, ние а, ще подкрепим съвета и Европейския парламент в търсенето на приемлив а, компромиси за двете институции. Съгласен съм също така с а, Европейския парламент, който подчертава значението на а, по-голямата роля, която родни, родителите, а, бащите могат да и, и, изиграят за отглеждането на детето. Аз а, а мисля, че трябва да се разглеждат ползите и разходите на, а, за инициативата. Искам да благодаря на парламента за предложението за равното заплащане на мъжете и жените и за самоосигуряващите се работещи. Това е една възможност да се даде възможност на съпрузите да имат а, ниво на защита, което е поне равно на самоосигуряващите се работнички, което дава възможност на самоосигуряващите се жени да се възползват от отпуск по майчинство. А, техническите обсъждания вече приключиха и се надяваме, че министрите ще приемат обща а, позиция на съвета на 30 ноември. Има а, споразумение по този въпрос, уважаеми дами и господа, мисля, че ние трябва да бъдем удовлетворени от направеното през последните пет години, но този напредък нямаше да бъде възможен без подкрепата на Европейския парламент и особено на вашата комисия. Позволете да благодаря на госпожа Заборска, която беше председател на тази комисия в предишния мандат на парламента. Вашата работа беше забележителна. Госпожо Свенсен, искам да ви пожелая успех в новата ви работа. Задачата ви няма да бъде лесна и вие ще бъдете изправена пред а, предизвикателството да постигнете много във връзка с равенството между половете. Председателя показа и подчерта колко е важно да се подобри равенството между половете. Комисията ви трябва да се занимава с две основни инициативи. Първо, комисията изготвя нова стратегическа рамка за равенството между половете Нашите служби провеждат задълбочено проучване на въздействието. Няма да а, предвиждам каква, какъв ще бъде резултатът от това проучване, а, но за съжаление няма много голяма промяна. Шесте приоритета по пътната карта са все още валидни. Въпреки това, сегашната економическа криза ни принуждава да не е, правим стъпки назад във връзка с правата на жените. Е, също така е, да отчетем климатичните промени, застаряването на населението. Искам обаче да ви е, призова да работите за прилагането на новата стратегическа рамка, да се предвидят ефективни технически възможности. И в началото на следващата година ще бъдат предложени нови стратегии за а, растеж и работна заето след 2010 година. За мен няма съмнение, че измерението на равенството между половете трябва да играе много важна роля. Тук именно за това смятам, че вашата парламентарна комисия ще бъде тясно ангажирана с изготвянето на тази нова стратегия. И 2010 година, 2010 година е, е Международната година за борбата срещу бедността и социалното изключване. Трябва да се опитаме да намерим мерки, които могат да бъдат предприяти за борба с тази ситуация. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, преди да приключа, позволете ми да подчертая още веднъж значението за засилването на сътрудничеството между Комисията и Европейския парламент а, именно чрез силно партньорство и отвореност ще можем да а, а, направим, да постигнем напредък във връзка с равнопоставеността между половете. Благодаря. Eh, Много ви благодаря, господин комисар. Бих искал да ви благодаря от една страна заради информацията, която получихме за работата, която сте свършили през изминалите години, но също така от името на тази комисия бих искала да ви благодаря за сътрудничеството, на което станахме свидетели през изминалото време. Аз съм убедена, че предавам съобщението от страна на моите колеги по точен начин, като а, кажа за това колко важна наистина е сътрудничеството между Европейската комисия и Европейския парламент. Единствено по този начин може да постигнем напредък във връзка с тези въпроси и в тази сфера. Сега, на базата на информацията, която ни представихте, ние осъзнаваме, че много неща са се случили през последните пет години, но осъзнаваме, че има и много неща, които трябва да бъдат свършени за в бъдеще. Затова бихме искали да продължаваме да работим заедно, за да консолидираме е, правата на жените и въпросите, свързани с равнопоставеността между половете. Е, вие може да разчитате на сътрудничество от наша страна. Ние ще имаме открит диалог във връзка с всички тези въпроси. Има колеги, които поискаха думата, за да изразят своето мнение и да зададат въпроси. На първо място госпожа Гомай и след това госпожа Бауър, госпожа Томпсън, госпожа Крацер, госпожа Ярока. Но на първо място, госпожа Гомай, имате думата. Е, а, много ви благодаря, уважаема госпожо председател. На първо място искам да кажа, че имам късмет, защото смятам, че нашия комисар и екипът, който работи, ще са извършили една чудесна работа във връзка с равенството на половете. Разбира се, това не е случайно, защото господин Барозо се опитва да достигне едно наистина високо ниво на равнопоставеност. Наистина се надявам, че всички министр-председатели осъзнават, че това е реалност. Но на мен наистина ми изглежда, че това е една тенденция, която означава, че доста от жените комисари, които имахме преди това, напускат комисията и те няма да бъдат заместени от жени. Но от името на моята партия аз казвам, че наистина е много важно всяко правителство да предложи един мъж и една жена за всеки комисарски пост и след това да бъде да се избира между тях. Но разбира се, нека да видим какво ще се случи, да се надяваме, че господин Барозо Видяхме такъв случай, в който заместването на един комисар от друг се случва по една доста по-осложнена процедура. И така, на първо място, вие говорихте за равнопоставеността на половете, за пътната карта, за Лисабонската стратегия, но всички тези неща вече изтичат, защото сме почти 2010 година и според мен е много важно да имаме стратегия за следващия период. Много се надявам, че следващия комисар, който работи в този ресор, господин Шпидла, е и заместник председател на комисията защото според мен тези въпроси трябва да бъдат по-приоритетни. Въпросът е, разбира се, къде сме сега, къде ще стигнем за в бъдеще и искам наистина да науча какви ще бъдат препоръките към следващия комисар, който ще вземе вашия ресор. Но тук, разбира се, всичко зависи от чешкото правителство. Слава Богу, Вацлав Клаус подписа договор вчера. Ние всички му благодарим за този принос. Той всъщност говореше до голяма степен за Варшавския договор, но аз не виждах точно каква е връзката между всичките тези неща. Наистина бях много разочарована, че това съобщение няма да достигне до европейските граждани. Според мен хартата на човешките права е от изключително значение за чешките граждани, но ще видим какво ще се случи. Но разбира се, може да се поиска, да речем, от страна на поляците да не участват в тази а, харта, но ще видим въобще какво ще се случи. Един малък коментар във връзка с това, което казахте по отношение на кризата. Вече сме в криза от една година. И Всъщност втората вълна на кризата касае жените, защото тук става въпрос за загуба на работни места, Споменахте 1957 година договорът от Рим, но сега и вече може да прехвърлим да направим един мост към 2007 година, когато се заговори за равенството между половете, и правата на жените. Вие всъщност можете да се гордеете с свършената работа, която беше свършена както от Европейската комисия, така от парламента. През 2008 година, когато дойдоха по-точните цифри, се видя, че тук цифрите са дори по-значими. Става въпрос за над 50%, но съм много горда и госпожа Баур, която ще говори след мен, ще потвърди това. Сме много горди с тази декларация, която беше изготвена. Но може би ни ще ни трябват още 50-70 години, за да могат да се загубят разликите, да се заличат разликите между мъжете и жените. Споменахте, че следващата година ще, се, ще е година за борба с бедността. Разбира се, бедността това е един много важен въпрос и виждаме тесни връзки между всичките тези а, проблеми. Освен всичко друго, съчетаването между професионалния и семейния живот, изключително важни въпроси, в които трябва да се включат и проблемите в демографско отношение. Класическото семейство вече не съществува, затова трябва да се изготвят нови стратегии, които да включват новите семейни модели. И така, въпрос. Дали имате информация от господин Барозо за това какви ще бъдат портфелите, какви ще бъдат ресорите на следващите комисари? във връзка с най-горещите, най-щекотливите въпроси. Наистина се надявам, че те ще продължат тези дебати, които бяха започнати от вас във връзка с равенството на половете. Искам да ви благодаря за отличната работа. Да сте не просто ангажиран, вие сте убеден, че трябва да се постигне равенство между половете. И вие като баща добре разбирате това. Аз ви казах в началото, че имах късмета бащата на моите деца да има възможността а, да стои в къщи известно време. И смятам, че наистина за децата е изключително важно от ранна детска възраст да бъдат учени, че майките и бащите са равни. Така че наистина много ви благодаря и на вас и на вашия екип за страхотната работа, която свършихте. И благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Грумер. Сега госпожа Бауър, след това госпожа Томсън. Благодаря. Е, Искам да се присъединя към е, думите на госпожа Румай и, и да ви благодаря за това, че дойдохте тук и за това, че сте чели, че е необходимо да а, направите една оценка за това какво сме успели да направим и какво не сме успели. Все още има нерешени неща. Вие самия казахте, че приоритетите в бъдещата стратегия остават едни и същи. Не, значи че не можем да измислим нещо ново, но проблемите са решени без неокончателно. Това са сериозни въпроси, затова искам да ви задам два въпроса. Разбира се, това, което а, разглеждаме днес е много а, актуалната тема за отпуските по майчинство. Е, Всъщност това е една причина за разделяне в този парламент. Не защото не е необходимо да има отпуск по бащинство, но въпросът е дали това да бъде сложено в рубриката здраве и безопасност. Работата, безопасността на работното място на жените. Спомням си, че в вашата програма в край на годината вие предложихте отпуск по бащинство. Би трябвало да има една, една специална директива за отпуск по бащинство, а не да се включва този въпрос в безопасността на работното място за жените. Това е първият ми въпрос. Какви са вашите планове? Дали все още се работи по този въпрос или очаквате? сигнал от парламента. Как бихте искали да процедирате? И във връзка с това, което вие казахте и което каза госпожа Комай, има много законодателство в тази сфера. Смятате ли, че без комисията да се занимава по-задълбочено с приложимостта на закона. Ще можем ли да постигнем по-динамичен напредък в това отношение или може би трябва да очакваме нещо друго да се случи, за да се постигне равно заплащане за еднаква работа. Защото съдебните инстанции работят много бавно в това отношение. И законодателството, насочено против дискриминацията, и създаването на орган за равнопоставено третиране – няма да бъде възможно, ако не се преразгледа законодателството и ако не се засилят органите, които се занимават с равнопоставеността на половете, ще бъдем изправени пред една дълга перспектива а, на едни и същи проблеми. И в а, заключение искам да запитам, смятате ли във вашата стратегия да се върнете на въпроса за приложимостта на закона? Имаме един трети въпрос. Можете ли да ни предоставите информация за това как се развиват нещата? Какъв ресор ще е, има, ще има ли комисар за по правата на човек и по равните възможности или вие ще а, е, бъдете, а, е, ще, ще имате тези разделени компетентности. А, госпожа Томсън, имате думата. И аз бих желала да ви благодаря за задълбочената информация за това, което се случва по пазара на труда във връзка с кризата от гледна точка на равнопоставеността на половете. Мисля, че беше важно и интересно това, което казахте. Мъжете са засегнати от кризата в строителната промишленост, в транспорта и така нататък. И ние виждаме, че безработицата засяга еднакво както мъжете и жените. Но какво ще бъде положението в бъдеще? Защото Както аз виждам нещата, държавният сектор започва да уволнява хора и повечето от тези уволнени са жени. А, може би в бъдеще ще се върнем в, в <clears throat> отправната точка, т.е. повече безработни жени, отколкото мъже. Европейските правителства, Европейската комисия, Европейската Европейския парламент искаме да се борим с, срещу безработицата. Вчера аз се изказвах в една конференция в Дания по енергийната ефективност и беше създадено, да, беше обещано да се създадат 2 милиона нови работни места в Европа във връзка с инвестиции за възобновяеми източници на енергия. Но сега 80% от заетите в енергийния сектор са мъже. А, ние заедно ще можем ли да гарантираме, че всички пари, които ще бъдат инвестирани от тези институции, ще бъдат насочени за създаването на работни места за жените в аудиторията вчера нямаше осъзнаване на въпроса, че а, трябва да се отчете и аспекта на равенството между половете. На второ място за Института за равенност, равнопоставеността на половете. И а, мен ме попитаха кога в Дания ще има такъв институт, институт защото ние все още нямаме такъв институт. Ние изпратихме писмо през март 20, 2007 е, година и нищо не се случи. Хората се тревожат и настояват за това. И накрая искам да ви попитам дали подкрепяте един от нашите четирима а, а, лидери, ние се радваме. А, а, смятате ли, че една от водещите фигури да бъде жена? повечето хора, които гласуваха против, бяха жени, защото на тях им е омръзнало да гледат само мъже в тъмни костюми и връзки. Не би трябвало също да бъдем представени с жена на ръководен пост. Благодаря. Благодаря, госпожо Томпсън. А сега давам думата на госпожа Ярока. Благодаря много, госпожо председател. Може би е по-лесно за аудиторията да говоря на английски. Искам да ви поздравя за вашите постижения и също така да ви благодаря за последните пет години, в които проявявахте разбиране и поставихте въпроса за ромското население на приоритетно място в дневния ред. Наистина съм много щастлива, че Комисията помогна на парламента в осъзнаването и в разбирането на това до каква степен ромското включване е всъщност един економически въпрос за държавите членки и а, до каква степен това е въпрос на дискриминация, както вие сте подчертавали много пъти. Моите въпроси са следните. Вие споменахте пътната карта. И всъщност в а, тази а, харта, в тази пътна карта, въпросът за дискриминацията беше изключително под, до, дебело подчертан. И сме доста разочаровани обаче, че по отношение на другите резолюции на Европейския парламент, които бяха във връзка с това, получиха много малко обратна връзка. А, но тук вие показахте Европейската комисия, че има сериозно развитие. Искам да попитам за в бъдеще. дали новата комисия ще предприеме а, мерки срещу заедостта и до каква степен мерките за подпомагане на бедните и включването на бедните е част от отговора? Дали въобще това представлява част от отговора или не? Какво ще направи Европейската комисия в тази връзка? Аз също така искам да попитам а, дали комисията сега разполага с опита, и а, може да основе своите действия върху опита си във връзка с ромското население, дали могат да се използват съществуващи средства, инструменти, платформата, а също така и а, законно обвързващи инструменти, например плана за действие защото ние наистина смятаме, че това е изключително важен въпрос. А също така и дали в новата комисия Искам да попитам вашето, за вашето мнение, дали къде точно може да принадлежи този портфел, този ресор? Дали вашата ангажираност през последните пет години може да убеди комисията, новата комисия, че този въпрос трябва да остане в центъра на работата, но четири или пет комисари отговарят за този, тази област. Ще се постигне ли някакъв напредък във връзка с портфел на комисар по човешките права? Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожа Ярока. Сега давам думата на госпожа Кион Нилсен. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за това, че а, говорихте за, за финансовата криза, която се отрази върху економиката и се отразява през последните няколко месеца. Всъщност ние сме разочаровани до известна степен, че не взехте решение за неравенството в заплащането между мъжете и жените. Така че а, Всъщност е много жалко, че този спешен въпрос не беше разгледан, както беше посочено по-рано тази сутрин. Всъщност проблемът се задълбочава и разликата в заплащането между мъжете и жените продължава да се задълбочава. Така че ние от зелените всъщност съжаляваме много, че изчакахте толкова много преди да се предприемат действия в тази връзка. Вторият ми въпрос, госпожо председател, е следният. Комисията обеща документ, който да подпомагне съчетаването и на мъжете и на жените за съчетаването между професионалния и семейния живот. И тук искам да задам този въпрос във връзка с съчетаването на семейния и професионалния живот за европейските граждани, което е изключително важно. Става въпрос за въпроси, за проблеми свързани с отпуските, за майчинство, бащинство, частично работно време и така нататък. Въпроси, които са винаги важни са важни за европейските граждани. Благодаря. Благодаря ви много. И последният оратор, който имам в своя списък е госпожа Пападополо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред и аз искам да поздравя господин Шпидле за е, неговия принос към темите, които ни интересуват. Имам и искам да говоря от името на госпожа Кратца. Тя не може да го постави лично. Но въпросът е към вас. След вашата кариера, след е, пет години мандат в комисията и след изтеклия мандат бихме искали да знаем какво се случва на всички нива по отношение на равнопостановеността в економиката, в социалния живот. Има различни политически кампании, има информация, има законодателство. Нещата се придвижват, но твърде бавно. Какво е вашето основно заключение по отношение на това забавяне? Това е въпрос от госпожа Кратца и това е нагласата и в моята политическа група. Наистина има напредък във всички държави членки по отношение на равнопоставеността, но има и някои демократични дефицити, например различното заплащане между мъже и жени, различните шансове на работния пазар. Има и разлика в, по отношение на властовото разпределение на постовете между мъжете и жените. Разбира се, е, съгласна съм с това, че кризата има голямо въздействие върху равнопоставеността, но намаляването на заетостта е, ще, ще, много скоро ще рефлектира и върху работните места за жените. И така, моят въпрос е какви мерки може да предприеме Европейския съюз, за да може евентуалните последствия да бъдат хванати и предотвратени. Не може ли от друга страна националните правителства при изработването на бюджета си да предвидят средства именно за политика на равнопоставеността? Това е инициатива, която бе подхваната от германското председателство и тя беше много ефективна. С нея може да се постигнат много добри резултати, а именно бюджетиране на равнопоставеността. На следващо място. Не смятате ли, че може да се въведе, въведат квоти за постовете на комисарите. Всяка държава членка представя кандидатура. Може би е хубаво да се предложат мъж и жена от всяка държава членка и да се осигури в последствие правилното разпределение на жени и мъже в е, комисията. Мисля, че това би било една много добра мярка, за да имаме повече жени комисари в комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо Пападополо. Имаше много въпроси, които бяха повдигнати. Се надяваме, че комисар Шпидла ще ни даде отговор. Имате думата. Аз ще отговоря в, приблизително в, в реда, в който бяха поставени въпросите. Първият въпрос е свързан с ситуацията с сегашните ресори. Трябва да се каже, че ситуацията е отворена, защото едва вчера президента Вацлав класт. Клаус на Чешката република подписа Лисабонския договор. И сега вече знаем каква е правната база. Естествено ще се изготви един интегрален пакет, за да стане всичко ясно. Започнахме да работим за разпределянето на ресорите. Според мен обаче информацията все още не е съвсем ясна, за да могат да кажа пряко нещо. Ясно е, че господин председателя на комисията ще се опита да постигне колкото е възможно по-висок процент жени и е вярно, че държавите членки не изпращат много жени и мисля, че това е ясна ситуация на този етап. Преструктурирането на ресорите е все още отворено. Мисля, че бихме могли да разработим известни идеи във връзка с изказването на председателя на комисията пред парламента преди неговото избиране, т.е. ще има определени портфели, ресори, например правата на човека. Това съм сигурен, че ще има такъв ресор, но другите ресори все още са отворени. Сега по най-важния, най-конкретен въпрос във връзка с, с бъдещето на тази политика. Мисля, че в момента се намираме в една много деликатна фаза, а именно ам, формулирането на стратегия стратегическите документи след Лисабон. А както казах, надявам се, че бях ясен в изказването си, че аз искам да работя заедно с вас в тясно сътрудничество за изготвянето на тази стратегия, защото аз съм комисар до януари, т.е. голямата част от работата ще бъде извършена в края на ноември и съм готов да работя с вас за намиране на решение, защото това е много важен въпрос във връзка с равенството между половете и включването във всички, във всички законодателни актове с оглед излизане от глизата. Госпожа Бауър повдигна въпрос въпроса за отпуска по майчество и за родителство. Аз съм наистина за родителски отпуск. Разбира се, аз съм за по много причини, както и поради личния си опит. Разбира се, винаги става така. Ние се намираме в една ситуация, която е много деликатна и много сложна. Въпросът, поставя се въпроса дали правната основа ни дава възможност да се добави в тази директива също така и въпроса за родителския за, за отпуска по бащинство се поправи господин комисаря. Да, а, това наистина, според мен, осложнява нещата. Не съм против, но не смятам, че имаме възможност да постигнем напредък. Поставя се винаги въпросът дали искаме истински напредък, защото ако се искаме да постигнем успех с тази директива, това не означава, че няма да има други директиви след нея. Защото направихме а, обсъждане с социалните партньори. Ние трябва да вземем позиция във връзка с отпуска, отпуските по бащинство. А, е, не се е, стигна до позиция, т.е. Е, позицията на комисията е отворена. Въпросът остава в моята стратегия, но на този етап имаме възможност да постигнем напредък, ако това е възможно но а, са изпълнени формалните условия. Въпросът за прилагането на правата и ефективността на правата според мен това е една много важна дискусия. Трябва да се използват всички възможности, включително процедурата за налагане на наказания за постигане на правата, защото според мен това е много важно, а, а, за да не бъде това само една декларация за да може това да бъде един въпрос, по който можем да работим. Във връзка с органите, свързани с равенството между половете и директивата за а, недискриминация, а, са започнали процедури а, срещу нарушаването на тази директива а, а, във връзка с този орган за равенството. Това е една процедура, поради това, че в някои държави няма необходимата структура. Това е едно обсъждане, което се води в момента с всички средства е, има някои средства, които не са толкова твърди, но а, има решение да се създадат а, такива органи за равенство за, във връзка с а, обмяна на становища, за подобряване на развитието и за създаване на а, методи, които могат да бъдат по-ефикасни от сега съществуващите. Искам да подчертая, че според мен директивата за антидискриминационната директива, включително с, с органите за равенство, ще ни даде възможност да приложим идеята за равенство и за недискриминация необходимо е да се използват всички европейски средства, за да се засили позицията на органите за равенство в държавите членки. И това е нашата стратегия. Въпросът на госпожа Томсън във връзка с безработицата е, че ние лансирахме идеята за равни възможности. Това е една възможност за излизане, на, от, излизане от кризата. Това означава, че във всички наши действия, във всичките промени, които приемаме, трябва да се отчита въпроса за равен, равнопоставеността между половете. Вие добре отбелязахте съвсем ясно, че аз мисля по този въпрос, но мисля, че е, тази, този е, преход към е, безвъглеродни технологии би трябвало да промени съотношението в този сектор между мъжете и жените и мисля, че трябва в да, да настояваме в, на идеята за равенството между половете. Всяко задълбочено изменение трябва да отчита равнопоставеността между половете, защото това ще подобри нещата, а може би, ако не се приложи, ще влуши нещата. Трябва да използваме всички възможности и да ги включим в стратегията. Във връзка с въпроса за а, различното заплащане. Вие знаете, че това е една идея, която произлиза от комисията, но това е една идея, която а, застъпва комисията в този мандат по няколко причини. Първата причина е, че по този начин може да се посочи, че ситуацията все още не е добра и в а, това общество, което е толкова ангажирано с, с числа, се вижда дискриминацията. Именно по тази причина ние направихме това. Друго нещо е, че трябва да се намали тази разлика и по този начин ще се подобри положението на жените много радикално. Вие също така посочихте известно нежелание, липса на дейност във връзка с новата директива. Ние също имаме известни съмнения във връзка с, с законодателната рамка на Европейския съюз и резултатите все още не са достатъчно ясни, за да можем да бъдем сигурни как можем да подобрим законодателството. Нещо повече, обсъжданията с социалните партньори носят по-скоро слаби резултати и ние трябва да работим в тази сфера, но аз не изключвам възможността също така да се подобри и законодателната рамка. Въпросът на госпожа Ярока беше свързан с ромското малцинство. Не искам тук да се впускам в подробности. Не, в нашия мандат мисля, че ние се занима, сме се занимавали с този въпрос, естествено в сътрудничество с парламента, по-скоро парламент се занимаваше с този въпрос, тъй като това е европейски въпрос. Опитваме се да намерим средство, което да бъде по-ефикасно от сегашната и предишната политика. Не зная как ще се развият нещата по-нататък конкретно, защото това е един много деликатен въпрос с много противоречия. С, е, необходимо е да се постигне едно деликатно равновесие. Моята лична цел обаче е да се използва бъдещото председателство, т.е е, унгарското и испанското председателство, за да намерим решение, защото мисля, че е, се е набрал достатъчно опит е, от е, предишни председателства, които имат опит в това отношение, според мен. Е, ще може да се засили дина, динамиката за постигане на конкретни цели. Въпросът за правата на човека и въпросът за ромите, честно казано, аз мисля, че не би било добре да се за, да се се ограничи този въпрос само в контекста на правата на човека, тъй като това е един по-широк въпрос, той е свързан с образованието, с социалната позиция и много други неща. И мисля, че винаги би трябвало да отчитаме идеята, че може би а, някои комисари ще отдават на този въпрос повече значение, но това трябва да бъде един от основните въпроси. Не би трябвало да се прати този въпрос само в определен ресор и да бъде изолиран. Госпожа Пападополос, госпожа Кра... зададе въпроса на госпожа Краца, който е много задълбочен, а именно какви са а, причините. Според мен, най-солидната причина за съжаление е анахроничната традиция, която не позволява на ситуацията да се промени. И а, а, последиците естествено са, че може да се нападне, да се атакува традицията, която е анахронистична, но според мен мисля, че там, където можем да бъдем най-ефикасни е в две сфери. Първо, образованието, да се избегне затварянето на жените в е, ограничения, свързани с образованието. Второ, е свързано с документ от Барселона, развиване на структури, които да могат да помогнат и ми нещо трето. Въпрос, е, е, въпросът е свързан с властта. Не, а, е, Естествено, не можем да дадем цялата власт на жените, но половината можем. И тази идея според мен е една идея, която е приложима в сегашния контекст, като концепция, като понятие и това може да бъде основа за дискусия, но за да се постигне, трябва да се промени договора. Тук говорим естествено с френската поговорка кралят е мъртъв да живее краля. Аз съм съгласен с казаното преди това. По въпроса за съчетаването на работната заедост и семейните задължения, ние спазихме нашите е, нашите ангажименти. Не може да се създаде е, директива за съчетанието, но ние изготвихме един пакет. Вие споменахте различни части на този е, пакет. Ако искаме да постигнем успех, наистина направихме известен напредък, който може би не е решаващ, но все пак е по а, някакъв напредък аз не можах да разбера въпроса за, а, за а, признаването на деца. Всъщност, как използвахте думата adoption, adoption? Какво имахте точно предвид? Малко не ми беше ясно дали става въпрос за а, признаване на деца, за а, осиновяване на деца и всъщност не можах да разбера какво означава, какво говорите за адопсион. всъщност не може да се направи много естествено правата на децата са един друг въпрос. Той е по-скоро в сферата на моя колега Жак Баро. Е, и мисля, че най-тежката дискусия в комисията, в която съм участвал, беше, е, е винаги свързан с е, въпроса за правата на децата. Не, може би е станало някакво недоразумение. Аз не съм говорила за осиновяване. Вторият ми въпрос беше за приемането, adoption, на на равенството между половете като философия в нашето усилие за прилагане на политики, които а, подкрепят равенството между мъжете и жените. Именно ние би трябвало да а, приемем философия във връзка с равнопоставеността на половете в Европейския съюз, за да може ефективно да се осигуряват средства в подкрепа на, на децата. Може би а, а, става дума за двусмислието на думата adoption. Да, а, благодаря ви, защото аз всъщност не можах да разбера съвсем добре въпроса за бюджета във връзка с равнопоставеността на половете. Госпожа Скайте говори с вас. Тя беше ангажирана в комисията в тази връзка. Според мен бюджет е, може да се превърне в стратегически въпрос, е, особено в е, следващата финансова рамка, финансова перспектива. В сегашната финансова рамка естествено може да проведем задълбочени дискусии, за да може да постигнем известен напредък. В крайна сметка 2013 година не е чак толкова далече. Много ви благодаря. От една страна за това, че дойдохте тук пред нашата комисия, а също така и за информацията. Много ви благодаря за ясните, изчерпателни отговори, които дадохте на въпросите, зададени от нашите колеги тук. Много ви благодаря от името на комисията за това, че участвахте в нашето заседание днес. Желая ви успех във вашата бъдеща работа а ние в Европейския парламент се надяваме, че ще успеем да си сътрудничим добре а, с следващия комисар и бъдещата комисия. Благодаря ви много. Сега ще приключим това заседание, ще се съберем отново в 3 часа, тогава всъщност ще има среща на координаторите, а самото заседание ще започне в 4 часа. Благодаря ви за интересното заседание. Ще се видим след обяд.